случаи. На трето място е, повече е, справедливост, повече правосъдие. Е, някои държави членки получават повече средства от Португалия. Трябва да можем да определяме проблемите чрез механизма за оценка. Трябва да определим приоритети, да работим за подобряване на ситуацията. Това е решаваща стъпка за защита на границите ни, да продължим да работим. Благодаря. Председателката, благодаря господин Коейо. От името на социалистите и демократите, господин Нидермюлер, една минута. Много правителства не признават а, факта, но това си е факт. Една от основните политики на Европейския съюз е защитата на границите. А, разбира се, държавите членки не могат да се справят сами винаги с финансиране управлението на границите и европейски средства трябва да бъдат насочени на там. От друга страна, управлението да... Миграцията не може да бъде екстернализирана и предадена на трети страни. Европейската миграционна политика трябва да бъде европейска и целта не е да се създадат лагери и центрове, в които да бъдат задържани хора. Важното е да се използва тези пари за защита на европейските граници. Господин Вистисен за De sidste års frygtelige terrorangreb og masseindvandring, ulovlig masseindvandring i 100.000 vis til... Масовата нелегална емиграция в Европейски съюз показа, че обещанията за ефективен контрол на външните граници не се постигна, когато беше създадена шенгенската система. Ние искаме да подобрим ситуацията. Ние приветстваме направеното предложение, но изразяваме съжаление, че има мнозинство в Европейския съюз, което който премести нещата в различна посока спрямо фокуса на Европейската комисия. Е, фокусът беше поставен върху сигурността при управлението на външните граници. Е, така че Екаре не може просто спокойно да гледа е, как Европейския парламент променя нещата в обратна посока, отклонява ги от правилната посока. Ние се надяваме съвета и комисията е, да възвърнат предложението в първоначалната му форма. Председателката благодаря. Госп господин Вистисен. Госпожа Мари Кристин Вържия има думата от името на Нгуе. Благодаря, госпожа председател. Благодаря на нашия докладчик, който е вложил много енергия, така че е, този фон да е, бъде по-приемлив и да не се разпиляват средства. Сега, за управлението на границите трябва да е, се приложат финансови инструменти и те са всички на Европа крепост, която ние отхвърляме. Става дума за около 3 милиарда евро и тях трябва да се прибавят 12 милиарда за Фронтекс. И всичко това, за да се се пенсира информационна система. Е, и е, тези средства са вече е, или ще бъдат прияти от парламента и от комисията. И е, наистина е, тази връзка с третите страни по отношение на миграцията, най-често незаконна, тук е, ние вече сме е, обезпокоени. Става дума за около 10 милиарда и е, става дума за трети страни, които са наши съседи, екстернализация на границите, дори и е, тя да остане по определени граници. Поздравявам ви! И е, тези средства мисля, че трябва да се прехвърлят към държавите членки. Тогава си задаваме въпроса къде е европейската политика. Благодаря на Мари Кристин Вержия. Виждам всъщност, че господин Батън от НС не е тук. Давам думата на господин Лапес Агилар за една минута. Господин комисар Аврамополос, на този сесия ние подкрепяме ефективно Европейският фонд за убежища и миграция. И подкрепяме и тази инициатива за е, управление на външните граници. както и средствата за управление на визовия режим. Защото важното е да запазиме най-доброто, най-ценното за Европейският съюз. Фонда предоставя пет пъти повече средства за тази политика за 21-27. По този, по този начин ще покажем на европейските граждани, че има допълнително, че има укрепване на солидарността. Но Не може от, ние от една страна да защитаваме а, е, границите, а от друга страна съвета да блокира един холистичен подход към управление на миграцията. Има противоречие между тези две политики, госпожо председател. Благодаря. Госпожа Кинг има. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, Господин комисар, Шенгенското пространство е най-конкретното измерение в интеграцията на Европа. И е, Доброто функциониране на едно пространство без външни граници трябва да върви ръка за ръка с повишена сигурност. За това трябва да бъдат прилагани общи мерки при преминаване на вътрешните граници и при, при контрола на външните граници. Необходима е също и обща визова политика. Също и благодарение на този инструмент Европейския съюз прави стъпка напред към едно общо интегриране на управлението на външните граници и подобряване на ситуацията на територията на Европейския съюз при спазване на достиженията на европейското право и международните задължения. Много важен момент е защитата на правата и основните свободи. Инструментът трябва да се прилага при пълното им спазване и трябва най-вече да се спазват принципите за недискриминация и разбира се и правото на защита. Благодаря, госпожо Киенге. Има едно изказване господин Мария. Благодаря, госпожо председател. Искам да спомена, че е, въпроса за така наречения хотспот е много важен. Ние знаем, че в момента в Амурия е, ние сме отвъд е, всякакъв лимит. Това, което става на остров Самос, нещата не могат да продължат по същия начин. Въпреки, че ще бъдат отпуснати средства от Европейския съюз, но трябва да има проверки, да знаем какво става. Искам да повдигна въпрос, господин Аврамополус. Как ще бъдат защитени границите е, на границата между Гърция и Албания. Е, Фронтекс е, присъства там, но е, нелегалните продължават да влизат от Албания. Селата са наводнени. Е, искаме да сме сигурни, че там има камери. Трябва да бъдат засилени проверките, да има координация и с митниците, защото трябва да има и митнически контрол. Председателката благодаря. Сега бих искала да помоля комисар Аврамополус да сложи край на дискусията. Uh, благодаря за този интересен, макар и късен дебат относно финансовата подкрепа за управление на границите. Подсигуряването на сигурността и безопасността на шенгенското пространство е основно задължение на Европейския съюз и един от приоритетите на съюза. Ние показахме, че сме готови да защитаваме тези приоритети като осигурим достатъчно финансиране за тези а, цели и като създадахме инструментите, за да посигурим това финансиране. Така че очаквам да си сътрудничен по тази тема и за напред. Благодаря, господин комисар. А, мога само да ви кажа, че приключихме с дебата и ще гласуваме утре. Сега минаваме към доклада на госпожа Холмайер за фонда вътрешна сигурност. Госпожо Холмайер, имате думата. Е Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Това действително е последната точка от дневния ред. Наближаваме 12 часа. Говорим за вътрешна сигурност, за нов фонд. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка, на всички присъстващи докладчици в Сянка, на господин комисаря. Няма спор, че е същински принос вашето присъствие тук тази вечер. Заплахите е, са на лице. Международен тероризъм, е, трябва да се борим срещу международна организирана престъпност. Държавите членки са компетентни по тази материя, но ние трябва да сътрудничим, да сътрудничим по-ефективно, да обменяме информация по възможно най-добър начин, е, да извършваме възможно най-добра координация. Едновременно с това трябва трябва да се опитаме и да бъдем е, готови е, е, за всичко, което може да се случи. Трябва да се оборудваме с необходимата технология. За това предложението на комисията е чудесна основа за начало на разговори с държавите членки. Европейския парламент направи опит да подкрепи с, с широко мнозинство е, по-широк обмен на информация, евентуални наказателно производства е, зад граница. Е, пренос на преписки по наказателни производства през граница. Трябва да се борим срещу престъпността, срещу киберпрестъпността, сътрудничество с частни и публични партньори, с гражданското общество в държавите членки, да определим и някакви прагови стойности защото в заключение искам да кажа, е, че е, е необходимо много време държавите членки да започнат да се занимават с проблема, да започнат да е, разходват средствата по фонда, а европейските граждани очакват от нас да постигнем резултати предвид предизвикателствата, пред които сме изправени. Необходима е сигурност, Всичко това да не се спъва от националните граници, определена информация да не тече и да не се подават определени данни. Е, разбира се, ние трябва да се грижим за осигуряване на най-актуална информация. Сега още нещо, което на пръв път изглежда необичайно, а именно тази информация да се разменя между разузнавателните служби, най-вече в случаи на тежка престъпност и тероризъм. В тези случаи трябва да се получава адекватна информация от разузнавателните служби и от нашите европейски агенции, най-вече Европол. Има смисъл да бъде включен и Европол в такава мрежа, за да може да се анализира информация. Ако искаме да разширим функциите на Европол, трябва държавите членки да бъдат подготвени да извършва такъв обмен на данни. Искаме обаче ясно да посочим, че включването на частния сектор можем да го приемем до толкова, доколкото частния сектор да не изпълнява публични задачи и да не бива злоупотребявано с него в тази насока, а да работи само в неотложни случаи, да речем киберсигурност или, например, когато става дума за банки или пък големи събития. Тогава трябва да се стремим като към сътрудничество. Обаче изцяло да се поемат публични задачи от частни организации, те трябва да се изпълняват както преди, така и сега от органите на сигурност, които са публични. Необходимо е също да се сътрудничи с трети държави и с важни международни организации, когато става дума за международна престъпност. Борбата срещу нея е възможна само в сътрудничество с трети държави. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Холмар. Сега, комисара Върмопол. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, е, Европейската комисия приветства е, бързината, с която Европейския парламент подготви този доклад. Благодаря за уводните думи, госпожо Холмайер. Аз вече подчертах някои хоризонтални проблеми, които са свързани с трите фонда, нужда за гъвкавост и синергия с другите фондове. Аз, как казах, че очакваме мандат за преговори от съвета. През последните години фондовете за сигурност става, бяха все по-използвани, използвани. Е, има все повече и повече трансгранични действия и дейности, които държавите членки не могат е, да осигурят е, и да извършват сами. Сигурността ще продължи да бъде в сърцевината на нашите политики през следващите години. И европейските граждани съвсем правилно очакват от е, Европейския съюз да е, им осигури закрила и безопасност. Е, така че вътрешната сигурност трябва да бъде в съзвучие с нашите приоритети и съответно с средствата. За това ние предлагаме да се увеличи бюджета за е, сигурност от 1 милиард на 2 милиарда и половина през следващият е, период. Е, това показва, че комисията просто иска да има средствата, с които да се справи с предизвикателствата. Виждам, че вие споделяте това виждане и това предложение, но необходимо е финансирането да бъде гъвкаво. По този начин ще могат да бъдат посрещнати и новите, и появяващите се предизвикателствата. Необходимо е да има по-широк обмен на информация относно трансграничните действия. Също така трябва да се използва и тематичния инструмент – за да могат да се приспособяват и приоритетите. И също така, не, нека не забравяме, че сигурността е компонент от различни други европейски политики. Затова а, този фонд, освен да бъде гъвкав, трябва да бъде създаден така, че да издържи на а, опита и на времето. Благодаря от името на политическите групи. Давам думата на госпожа Кенге за социалисти и демократи. Е, благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар. Първо, искам да благодаря на докладчика, на колегата Моника Холмар. Благодаря ви за извършената работа заедно с нас през последните години. Наистина, през последните години опасността в Европа се увеличава и се диверсифицира. Предизвикателствата пред Европейския съюз вече не могат да бъдат решени с компетенциите на една единствена държава членка или въобще на отделните държави членки. Необходим е силен координиран отговор на европейско равнище, необходими са достатъчно ресурси, за да можем да действаме в този постоянно променящ се сектор. Обаче, как може да се гарантира адекватна сигурност? Със сигурност, чрез мерки за борба, насочени най-вече срещу тероризма и тежката престъпност, престъпност, също така и киберпрестъпността. Става дума за това да се осигури закрила на жертвите на престъпления. Мерките обаче не са достатъчни. Сигурността се гарантира и чрез превенция, чрез координация и сътрудничество. Благодарение на приноса на този фонд държавите членки ще могат да се борят срещу е, екстремизма, срещу нетолерантността и дискриминацията, най-вече чрез засилено сътрудничество между публичните органи и е, гражданското общество във всички държави членки. Тук трябва да отбележа спазването на основните права и на човешкото достоинство. Този фонд трябва да се прилага при пълно спазване на е, хартата на основните права и международните задължения. По тази причина сред допустимите дейности ние сме включили образование и обучение на персонала. Тук става дума за мерки, които помагат за разпознаване на всички форми на расизъм и тях, борбата с тях. Благодаря, госпожо Киенге. Сега Давам думата на госпожа Стивенс от групата на ЕКАРЕ. Колеги, госпожо председател, трансграничните проблеми, тероризмът, е, тежките престъпления не могат да бъдат разрешени от една единствена държава членка. Ето защо финансовата и техническата подкрепа е, се приветстват. Е, за това е създаден този фонд. Предвижда се интеграция на различни бази данни, а също така и закупуване на нови технологии. Мисля, че фонда трябва да бъде удвоен предвид заплахите. Те стават все по-сериозни. Трябва да се борим срещу хакерите и срещу всички престъпления онлайн. Въпросът за войниците, които охраняват сигурността на гражданите по улиците, също трябва да бъде покрит от тази бюджетна линия. Но държавите членки смятат, че определено финансиране трябва да се спре, когато се нарушава правото на личен живот. Е, председателката благодаря. Е, госпожо Стевенс. Следващ изказващ се от името на зелените е господин Ромео Франц. Една минута. Уважаеми колеги, първо искам да изкажа благодарност пред докладчика за извършената от нея работа по това досие. Ние, зелените, по принцип подкрепяме повече сътрудничество в сферата на вътрешната сигурност, а сега ще гласуваме текст, който съдържа добри е, компромиси, нещо като програма Еразъм за полицейски служители, също така и програми за повишаване на квалификацията на правоприлагащите органи. Ние ще гласуваме за този доклад, защото чрез този фонд ще се увеличи сътрудничеството между разузнавателните служби. Е, това под контрола на Сметната палата 5% от ще трябва да се отделят за това от държавите членки. Също така платформи е, ще е, трябва да се изграждат, които за нас са проблематични. За мен е важно да посоча, че възписанието се използва понятието interim crime, движеща се, пътуваща престъпност, това е стигна... стигматизиращ израз, е, който се употребява за престъпни членове на малцинства. Благодаря. Сега от името на Обединената левица госпожа Ернст за една минута. Уважаеми дами и господа, мисля, че не е тайма, че фондът вътрешна сигурност не е сред нашите фаворити, дори и да са внесени някои подобрения, които ценим. Това, което не харесваме е драстичното увеличаване с 150%. Второто е Blending Operation, където се предвижда частно финансиране. Тук докладчика посочи нещо в тази връзка. Това обаче за нас не е достатъчно ясно и ни създава загриженост. Но третата точка всъщност е най-важната за нас. Чрез фонда ще трябва да се подпомагат разузнавателните служби за развитие, както се казва, обща култура в сферата на разузнавателните служби, най-добри практики и така нататък. Ще кажа съвсем честно, поне в Германия аз не познавам най-добри практики на нито една разузнавателна служба служба. Само гапове, както се казва при нас. Тайните служби са по-скоро част от проблема, а не от неговото решение и просто е жалко да се дават пари за тях. Благодаря, госпожо Ернст. Сега за независимите господин Сошниц. За една минута. Здание и е, то разпореждане, як на рунките го парламенту в цяло. Благодаря ви. Това не е най-страшният текст, като имаме предвид какво се продуцира тук в парламента, но все пак имам някои възражения. Първо, смъртното наказание. Има разни назадни, назадничеви идеи, като е, борбата срещу смъртното наказание, докато има терористи, които искат да ни убиват. Е, ние няма да сме сигурни. Вие пред, предвиждате средства, но това са средства, които са хвърлени през прозорците, ако не се въведе обратно смъртното наказание. А, член 12 става дума за сътрудничеството между разузнавателни агенции. Е, това е къде отива принципа на солидарност. Това е нарушаване на този принцип. Член 21. Става дума за действията на Европейският е, съюз. Но ако искате нещата да бъдат ясни, ами служете знака на Европейския съюз, която финансирате, защото няма последователност в това, което правите. Благодаря, господин Шошнев. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Мария. Благодаря, госпожо председател. Фондът Вътрешна сигурност – трябва да се концентрира върху борбата на, с организираната престъпност, най-вече престъпността с трансграничен елемент. Това е нещо, на което трябва да обърнем особено внимание. Искам да предложа, че трябва да има специално сътрудничество между Гърция и България. Господина Роботмус, тук бяха направени много неща по отношение на трансграничната престъпност. Става дума за много незаконни мигранти от този регион. Обаче, мога да кажа, кажа, че има цели престъпни мрежи. Например, в Солун има такива мрежи. Има много престъпления, които се извършват. След това тези хора се връщат обратно в България и с този проблем трябва да се справим. И още нещо, този фонд, вътрешна сигурност, не трябва да финансира тайните служби. Мисля, и за специализацията. Това са неща, които трябва да бъдат взети предвид. Благодаря, господин Мариас. Господин Аврамопол, давам ви думата. Колеги, госпожо председател, благодаря ви за този интересен, макар и кратък дебат за бъдещето на нашата финансова подкрепа за политиката за сигурност на Европейския съюз. Е, отбелязах си всички забележки, включително и последния на господин Мариас. Е, очаквам мандата от съвета, за да можем да пристъпим към тристранните ни срещи. Благодаря ви е, и е, е, спете, но не и тук. Председателката, благодаря. Аз признавам, че се чувствам доста изморена, но все пак е важно да чуем и госпожа докладчика, госпожо Холмайер, две минути. Е Госпожо председател, уважаеми господин комисар, уважаеми е, колеги, пак жените ще имат последната дума е, преди полунощ, ако мога така да се пошегувам. Съвсем накратко отговор на колегите. Първо искам да благодаря на докладчиците в Сянка, защото това беше една чудесно извършена работа в чудесна атмосфера по време на разговорите, в които се опитахме всеки да разбере позицията на другия и да изградим една добра концепция. Сега връзката с тайните служби за мен е, е наистина голяма заблуда да се вярва, че ние е, подпомагаме тайните служби по-отделно сами по себе си. Ние не подпомагаме тях самите, а сътрудничеството между тях. В сферата на тероризма виждаме, че информация от тайните служби трябва да бъде прецизно анализирана и оценена и след това да се провери доколко тези данни могат да бъдат използвани за съответните полицейски разследвания. И в Германия, например, вие видяхте случая с рециновото масло, който без дейности на тайните служби нямаше да бъде разкрит. Тоест, ние не искаме да контролираме тайните служби. Това попада в компетенциите на държавите членки, а не в нашите. Ние искаме една прозрачна форма на сътрудничество и да подпомагаме такава форма. След това военни операции в Европейския съюз, те се ограничават решават върху конкретни задачи. Ако, например, във Франция или в Белгия военни части е, да речем, е, във Франция след случая Батаклан, да трябва да се помогне чрез военни части да се гарантира сигурността. Е, това да, обаче други военни операции не попадат в този фонд. Не може да се разширява неговото приложно поле до безкрайност. Аз мисля, че това сме го изключили дори от каталога с списъка с изключенията. Извинете, госпожа председател, дори някой в парламента отново да поставя темата за преосмислене на смъртното наказание, дали да се въведе отново, това просто ми създава главоболие. Ние имаме харта на основните права, не трябва да отговаряме със същите методи на терористите. Искаме да им отговорим с принципите на правовата държава. Нашите закони са този този отговор и само съдилищата произнасят присъди никой друг, така че в крайна сметка и с тези хора ние трябва да се отнасяме спазвайки принципите на върховенство на закона. Благодаря, госпожа Холмер. С това приключваме разискването. Утре ще се състои гласуването. Закривам заседанието. Ще продължим заседанието утре, сряда, 13 март. От 9 до 14 часа и след това от 15 до 24 часа. Документите можете да ги видите на уебсайта на парламента. Закривам заседанието и казвам лека нощ на всички присъстващи и на преводачите.